още един законодателен акт, като неговото название ще бъде включено към протокола на заседанието. А сега преминаваме към приемането на нашия изменен дневен ред. Единствено за четвъртък групата на АЛДЕ поиска изменение в програмата, оттегляне на разглеждането на националните и регионални сметки. Исках да ви уведомя, че времето за гласуване отпада от дневния ред. Госпожа Болс има думата. Благодаря. Докладчикът по това досие, ние предвиждахме да гласуваме в четвъртък по него и е, искам да декларирам, че сме готови да отложим гласуването за още един месец, защото изглежда ще постигнем компромис на първо четене. Четири страни членки Франция, Германия, Италия и Португалия не бяха готови да се съгласят задължително да предават определени статистически данни. И това беше всъщност задънената улица, до която стигнахме по време на датското председателство. Много се писа по медиите и се говори за това и новото председателство успя да малко повече да понатисне и потенциално като че ли ще постигнем съгласие. Е, определено добре е да действаме достатъчно бързо, защото е много важно да се реши как се събират статистически данни. Това е особено важно за данните, които идват от регионите, за да няма после изненади в е, балансовите отчети. Смятам, че всички са наясно и всички политически групи са на едно и също мнение за това да се отложи предложението и гласуването. Благодаря. Има ли някой против и кой е за? Нека да гласуваме кой е за отлагането, кой е против, въздържали се. Добре, значи отпада тази точка от дневния ред, с което дневният ред за тази седмица се смята за прият. И започваме дискусия по първата точка, а именно доклада на госпожа Лара Коми, Европейска стандартизация. Фрау Коми, Wiedersehen има думата доклад.